Гласуването е утре в 11.30. Следващото заседание е утре, 12 юни от 8.30. Дневният ред ще намерите на уебсайта на Европейския парламент.